Good afternoon, my dear distinguished colleagues. Uh, Добър ден, уважаеми колеги! Позволете ми да открия следобедното заседание на нашата комисия и позволете ми да приветствам тук заместник председателя на комисията, господин комисария Гюнтер Ферхойген. Следващата ни точка е размяна на мнение с комисаря Ферхойген. Искам да започнем с едно встъпително едно встъпление от него и след това вече ще може да обменяме становища. Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа депутати. Радвам се много днес да имам възможност за обмяна на мисли с вас по някои актуални въпроси да можем да разговаряме. но и да говорят по някои въпроси, насочени към бъдещето. Нека да започна с малко работа, която трябва да свършим заедно. И ако зависи от мене, колкото се може по-бързо, трябва да направим тази работа, а именно фармацевтичния пакет, който комисията ви представи през декември. За всеки в залата ми се струва, че е ясно, че фармацевтичната индустрия принадлежи към най-динамичните сектори на индустрията в Европа. Всички сме единни, че това е един сектор, чието значение нараства. Това е следствие на нашето демократично развитие, но и на това, че здравето е най-важното нещо за много от хората. Всеки, който е болен, знае това нещо, че тогава няма нещо по-важно от неговото здраве. И тъй като ние сме едно общество в Европа, което устарява, естествено трябва да обърнем внимание като важна тема на здравеопазването. През миналата година извършихме редица важни неща, приехме закони, които смятам, че са важен принос за подобряване на здравеопазването на нашите граждани. Смятам, че беше много важно, че успяхме да съгласуваме няколко важни цели една с друга. По принцип искам да кажа следното. Когато говорим за регулации в областта на здравеопазването, здравето на човека е на първо место. Няма никакво съмнение по това. Въпроси на способността, на съвместимостта с международните правила, въпросите на разграждане на бюрокрацията, всичко това е много важно. Но, когато се касае за здравето на човека, безопасността, защитата на здравето на човека е от първостепенно значение като цел. Ние приехме четири правни документи, които отговарят на тези принципни лекарства за деца, нови терапии, подобрени правила за разрешаване на лекарства, както и регулации, занимаващи се с фармако... фарма... остатъци от фармакологични продукти, използвани също и използваните животни. Предложение направи комисията през декември. Е, имаше политическо съобщение и юридически предложения за надзор върху лекарствата, фалшифициране на лекарствата и информация за пациентите. Нека започнем с фалшифициране на лекарствата. Честно казано, а такъв човек трябва да бъде, когато е в парламента, Европейският парламент беше този, който своевременно обърна внимание на този проблем дебатите, които проведохме заедно, въпроси, които депутати поставиха. Всичко това ни е ясно, че се занимаваме с един проблем, който в Европа все още не е от драматично естество, но може да стане драматичен, ако нищо не направим. Аз считам, че е по-важно сега бързо да действаме, отколкото да чакаме докато изпаднеме в драматично положение и тогава ще трябва да бъдем принудени бързо да действаме, можем да сбъркаме. Затова е ясно, че можем да прочетеме в предложенията на комисията, че в Европа по принцип няма проблеми с фалшифициране на лекарствата в легалното, легалната дистрибуция на лекарства. Но това не е верно. Ако се смята, че само фалшификация на лекарствата става чрез доставки по интернет, това не е верно. В сравнение с годината 2005 година, броят на конфискуваните лекарства, фалшифицирани лекарства на нашите външни граници, това няма нищо общо с интернет шопинг или онлайн доставки на лекарства, става дума за външните граници на Европейския съюз 2007 в сравнение с 2005 година с 4 пъти повече фалшифицирани лекарства като количество бяха заловени. Трябва да кажем, че фалшифицираните продукти навлизат и в законовите дистрибуторски канали. Открити са фалшифицирани лекарства в тази дистрибуция, трябва да е ясно, че когато се появи в дистрибуторската верига една опаковка или в една аптека опаковка на фалшифициран реакциан, фалшифицирана опаковка с лек... фалшифицирано лекарство, води до изтегляне от пазара на хиляди лекарства от този вид. Това ще засегне следователно и хиляди пациенти, които ползват такъв вид лекарства много е важно пациентите да имат доверие в високото качество на лекарствата, които купуват в легалната дистрибуторска мрежа. И затова искаме да постигнем ясни правила за всички играчи в дистрибуторската верига, без изключение. Искаме да засилиме контролата на националните лекарства, както и тези, които са за износ. И сърцевината на предложението е съвременни белези за сигурност на особено важните лекарства, именно тези, които са с рецепти. Тези белези, характеристики се характеризират с един печат, по който пациента знае, че не, не е била отварена тази опаковка и освен това гаранция, че това, което е написано на опаковката, действително е вътре в нея и един баркод или някакво друго техническо средство, с което може да се проследи происхода на опаковката по всяко време в дистрибуторската верига. И накрая правила за надзора на безо... върху безопасността на веществата, които са в лекасата. По време на обмисленето на този пакет от закони, е, беше обсъждано дали да има определена дистрибуторска форма, например, паралелно действие, но това не беше нашето намерение. Паралелната търговия, съгласно Европейската, Европейският съд, е економическа дейност, допустима за пазара. Това не бива да се променя, но също така е ясно, че паралелните действия по отношение на безопасността на лекарствата се подчиняват на същите изисквания, както и другите. Няма никой предимство в това отношение, както и никой не е бива ощетен. По относно фармакологията, решението на съда е предложение да се надзирават и проследяват разрешените за ползване лекарства. След като лекарството има разрешение за навлизане в дистрибуторска мрежа, наблюдаваме понякога нежелани странични ефекти. Следователно трябва да имаме система, с която да гарантираме, че бързо и ефикасно е, може да се съобщи навсякъде да се вземат съответните мерки. Производителите трябва да имат ефикасна система за контрол. Трябват ни доста до съобщения за нежелани и до сега неизвестни странични ефекти. Важно е пациентите да участват информираността на пациента е много важна. Пациента трябва да разбере, че когато почувства странични е, действия на медикамента, те могат да му навредят и е много важно той да не остане пасивен пациент, а да стане активен и да информира своят личен лекар респективно лекаря, който му е приписал лекарството. И с тук стигам до темата подобрена информация за пациентите. Това е една трудна тема. Ние интензивно дискутирахме по този въпрос с вас. При моето изслушване през 2004 година, в края на 2004 година, вие ме задължихте по тази тема да направя предложение, което сега е на лице. Искам да ви а, изложа изходната точка на моите разсъждения. Става дума за това пациента и неговите права да се поставят в центъра на нашата политика. Всичко, което правим, трябва да е ориентирано към хората, към пациентите. Аз казах, че здравето е най-важното ни благо и потребността да сме информирани за всичко, което зависи, с, което е свързано с здравето, става все по-голяма. Информациите стават все повече. Съвременните комуникационни средства допринасят за информираността на хората. Всеки, който е, има достъп до интернет и знае английски, има достъп до много информация, но важно е да знае и какъв е източника на информацията, кой е източника на информацията, колко сериозна е тази информация. Всичко това е важно за него, когато ползва интернет. Аз знам, че информацията за пациентите е противоречива, но искам да ви обърна внимание на един основен принцип. Всяка демокрация при нея, не е нужно да се обосновеш, когато трябва да информираш гражданите. В демократичните общества се е важна обосновка, която не се информира пациента. Това е централен момент. Аз се очудвах в дискусии, че искат от мен да се обоснова защо трябва да дам информация. Така че това трябва да се разбира добре. Днешните пациенти търсят активно информация по лекарствата. Уважаеми дами и господа, всеки в своето семейство, в своя, кръга от своите приятели, в кръга на своите колеги и самия той е, е преживял това. който веднъж е пострадал, самия той или някой в веригата, който е заболял от действително тежка болест и когато е малка надеждата, че е, терапията ще помогне за оздравяването, може да сте сигурни, че този, който е засегнат или тези около него, които го обичат, всичко ще направи, респективно ще направят, за да разберат дали все пак а, има шанс за оздравяване. Хората го правят това. И тук стигаме до проблема, за който говорих току-що. Това е, което лекарите в практиката и а, знаят, пациента внезапно открива лекарство и казва, ето има лекарство, което може ми помогне в моя случай. Защо не мога да получа това лекарство? Тази терапия, защо не може да се проведе с мене? И лекарът трябва да обясни, че, например, тази терапия не е тествана или не е разрешена, но пациентите имат потребност да знаят. И това не може да се оспорва. И не бива да се успорва. Искам ясно да кажа, че статус-квото, което днеска имаме, не отговаря на желанието на пациента за висококачествена информация. А именно положението на нещата по-настоящем е причината за едно неравно поставено третиране. Тези, които са по-добре образовани, които могат да боравят с информация и имат достъп до информация – се справят по-добре от тези, за които информацията е много по-важна. Например, това са възрастните хора в едно общество, които имат най-много нужда от лекарства. Преди няколко дена прочетох съобщение от депутат, в което се критикува предложението, което искам да ви разясна и в него се твърди, че комисията ще разхлаби забраната за реклама на а, предписани с рецепта лекарство. Искам да кажа, не може да се дискутира и не стои за дискусия забраната за реклама. Говорим за неограничена забрана за реклама на предписани, задължително предписани лекарства. но не може. Е, но, но има разлика между информация и реклама. Всеки журналист в Брюксел го демонстрира това и знае, че има разлика между реклама и информация. Парламента също всеки ден демонстрира това. И за това в основата на тези размисли е предложението на комисията при определени условие да се предоставя свободна информация, как трябва да изглежда това. Само определена информация може да бъде свободно достъпна, а именно тази, която е проверена от органите и която се намира в листовката към опаковката на лекарството. Резултата на едно изследване, има няколко изследвания в Великобритания всъщност – които са проверени от органите по разрешаване на лекарствата и това допринесе до промени на информацията. Тези изследвания показват, че 5% от всички престои в болницата на Великобритания се дължат на предписване на грешни медикаменти или даже вредни медикаменти. 5%. Половината от тях могат да се избегнат, ако пациентите са знаели какво им е дадено да взимат. Смятам тази точка са е особено важна, защото в здравеопазването има хора, които казват, трябва да сме внимателни Когато пациентите разполагат с цялата информация, това може да доведе до повишаване на разходите в здравеопазването, защото те ще желаят евентуално по-скъпи лекарства, които ние обаче не искаме да предпишеме. Този аргумент не е състоятелен, защото тези изследвания показват, че информираният пациент не е по-скъпият пациент, както смятат някои, а информираният пациент ще допринесе да се да се поддържат под контрол разходите. Второ, информацията, за която говоря, може да се публикува само в интернет или при писмени запитвания или в здравни публикации, като дефиницията какво всъщност е здравна публикация, ще оставим за всяка отделна държава членка да реши какво се подразбира под свързана с здравето публикация. Тук може да е едно специализирано списание, което се занимава само с медицински теми, но мисля и, че когато е едно обикновен, един обикновен вестник или обикновено списание, има колонка, която се занимава или страница, която се занимава с здравето, също можем да, да публикуват там тази информация. Но трябва да има прецизно разграничаване, което ще направи и предоставяме на всяка държава членка. Относно информацията, критериите за качество са високи и четвърто, държавите членки трябва да създадат ефективни механизми за контрол, като контрол трябва да се извърши преди публикуването на информацията в рамката на ефективни системи, които вече съществуват в някои държави членки – и възможни са и изключения. Тоест, контрола може тогава да бъде допуснат, когато има система, която предлага тези възможности. Това е предложението по тази тема. Искам да обърна внимание, че в съобщението има редица се засягат редица въпроси от важно значение. Например, засиленото международно сътрудничество смятам, че е много важно, конкурентоспособността в фармацевтичната индустрия, безопасността на медикаментите на европейския пазар. Съобщението показва ясно какви конкретни стъпки са, е, трябва да последват след фармацевтичният форум след заключителния доклад на този форум. Аз благодаря на Европейският парламент, че бързо избра докладчик за отделните части. С повечето успях да разговарям. Комисията предлага своята пълна подкрепа. И аз вярвам, че в интерес на здравето на хората в Европа, този пакет бързо ще го придвижим напред. Нека да говоря сега по една втора тема, която е съседна на тази, с която до сега говорих, а именно козметиката. В рамките на подобряването и улесняването, упростяването на законодателството на Европейския съюз, има предложение в областта на козметиката. 55 законодателни документи се обхващат в тези текст, пунктове, за да се намали бюрокрацията. С 50% се очаква това намаление. В тази тема много напреднахме междувременно в консултантската област и аз се радвам, че съвета и парламента се придвижват в техните становища един към друг, което аз поздравявам. Ние сме силно заинтересовани тази тема на да бъде приета с единодушие на първото четене, въпреки че приключва мандата на парламента през тази година. Това е една трудна тема, която е останала, а именно как ще боравим с наноматериали, които се използват в козметичните продукти. Комисията предвижда един, една процедура по разрешение и одобрение на такива материали. Не познавам резултата от трилога и за това не искам да задавам ясни формулировки. Само искам да кажа, че съм силно заинтересован от решение и комисията е готова да допринесе за това Предложих на докладчиците разговор. Комисията ще помага колкото може. И няма да е трудно, според мен, да стигнем до разумен компромис. Но нека да кажа нещо общо за наноматериалите. Принципно положение. Това е един проблем, който съм срещал и в други сектори. Ние се опитваме да, вземем, да, да направим една регулация на международна база, но не винаги знанията, които ни предлага науката, са и ясни, не са еднозначни. Понякога са противоречиви. В последно време два пъти имахме работа с противоречиви научни резултати – по трудни и важни въпроси, като например химикалите в детските играчки и по въпроса на бораването с вносно пилешко месо. И по-специално антибактериалните субстанции, хлорин и други в него. В двата случая това, което имахме като научна основа, беше противоречиви. При наноматериалите е същото. Аз имам чувството, че трябва да засилим нашите усилия, нашите знания за въздействието на тези материали – трябва да го разпространим и комисията ще направи това. Ще засилиме нашите усилия да, да използваме научна основа за тези материали. И ще докладваме на парламента периодично какъв напредък сме постигнали, за да могат да се направят изводи от това. Когато се окаже при тази работа, че не сме видяли опасности, трябва бързо да се вземат съответните изводи. Може обратно се получи, че сме видяли опасности, които всъщност не са опасности. Също трябва да се направят изводи по най-бързия начин. Но тази тема по боравене с наноматериалите предпочитам да обсъда подробно с докладчиците след като знам какво е обсъждано между съвета и парламента. Темата с фалшифицирането на лекарствата може да бъде опасно нещо. Например, помислете за козметични продукти, които ги нанасяте върху кожата. Затова тук е важно да защитим потребителите от фалшифицирана козметика. И заслужава да се помисли по това е, относно задълженията на играчите в а, е, веригата на доставките. И аз съм съгласен при контрола на пазара да да се допринесе за идентифициране на фалшифицираните продукти. Уважаеми дами и господа, накрая искам да засегна една тема, която е извън актуалното законодателство. Тя е насочена към бъдещето. Говорейки за економическата криза, в която се намираме, тази тема е изключително важна. Искам няколко неща да назова. Смятам, че през последните години все повече всички се научихме, че неплодотворното противоречие между економия и економика е преодоляна. Особено във връзка с промяната на климата и решителността на Европа да бъде начало в а, а, борбата с промената в климата. Този въпрос надхвърля редуцирането на парниковите газове – по принцип става дума за това, че правим крачка към индустриално производство, ориентирано към устойчивостта. На английски се казва става дума за Green Industrial Revolution, но тъй като говоря на немски език, на немски език зелено е, има политическа окраска, тъй като имаме партия на зелените. Но става дума за една нова насака на цялата европейска индустрия към енергийна ефективност, възможно най-малък разход на енергия, насочено към запазване на ресурсите, минимално потребление на ресурси – на естествени ресурси. И естествено, политика насочена към методи, които възможно най-малко влияят отрицателно върху околната среда. Не е нужно екологично да се обосновавам. Това е ясно. Но има една економическа обосновка. Защо е правилно така да постъпваме? шансовете е, в бъдещето на европейската индустрия ще се подобряват, когато не сме само в състояние да предлагаме екологични технологии в тесния смисъл на думата. Ние сме най-добрите в света. Днес много бързо се развиват пазарите. Но трябва да направим още една стъпка – продуктите и технологиите, които предлагам, които да помогнат и на другите да решат екологичните си проблеми. Например, да погледнем строителните материали. Човек не знае и не подозира какво голямо въздействие можем да постигнем, ако използваме е екологични строителни материали. Днес на европейският пазар се предлагат строителни материали, които драстично намаляват потреблението на енергия в една жилищна сграда. Днес можем да строиме сгради, които не употребяват енергия, а даже а, могат да генерират енергия. Става дума за интелигентни, екологични строителни материали. Какво би означало това за Китай, например? Ако могат да решат проблема с големият разход на енергия чрез начин на строителство, което е енергийно ефективно, може да си представите какво би станало. Тогава това е, може въжи за други сектори, например автомобилите, независимо от кризата, която понастоящаме е в европейската автомобилна индустрия, но тя не е криза само на европейската автомобилна индустрия, но и на другите е, е, автомобилни индустрии на другите континенти. Автомобилът трябва да стане енергиен, <clears throat> да консумира все по-малко и по-малко енергия. И ако сега се намираме в известна фаза на преход, след на преструктуриране, след няколко години ще завърши тази фаза на преструктуриране, то европейските производители тогава ще имат значително по-добри шансове за успех, тъй като Европа предлага автомобила на годината, на бъдещето. Редица други примери мога да назова. Миналата година аз направих, ви направих предложение, план за действие, за устойчива индустриална политика. И този пакет беше допълнен с предложения, които бяха прияти от парламента и от съвета. Нови динамични рамко, рамкови условия трябва да помогнат на европейската индустрия и да помогнат екологичност, в екологичните продукти. Освен това, искаме да използваме пазарните сили Тоест, търсенето, да, да мотивираме страната на купувачите да търсят екологични продукти, които да се наложат на пазара. За тази цел потребителя трябва да бъде информиран. Само информираният потребител, който знае за енергийната ефективност на продукта, само той може да вземе целенасочено и формирано решение и избор да направи. И аз съм убеден, че потребителите са в най-добро състояние да постигнат е, екологичната промяна. Вашата комисия игра решаваща роля в, е, при приемането на директивата за екодизайн през 2005 година. Това е пример за интегрирана европейска политика, тъй като всички екологични а, влияния бяха отчетени. Тази директива засяга всички продукти, консумиращи енергия и е важен принос за намаляването на въглеродния диоксид. Сега комисията предложи тази директива да бъде разширена и всички свързани с енергията продукти да бъдат включени в нея. Т.е. не само продукти, които директно изразходват енергия, които при използване имат влияние върху енергията. Например, строителни материали, прозерци, изолационни материали. Душ, душове, смесители за душове и така нататък. Всички тези, които имат връзка с а, и с разходването на енергията. По-настоящем ми се струва да се, важно да се концентрираме върху тези продукти, по които можем да постигнем бързо позитивно влияние върху потреблението на енергия и околната среда, но съм убеден, че в краткосрочен и дългосрочен план ефикасността на ресурсите а именно на всички европейски продукти, трябва да ги подобрим така, както сега се опитваме да подобрим енергийната ефективност. И аз съм убеден, че ще успеем тази директива бързо да влезе в действие и да бъдат извършени конкретни стъпки за по-енергийно ефективни продукти, които да се наложат на пазара. Това, което накрая изложих пред вас, уважаеми дами и господа, е политическа програма, която не може да бъде приета през този мандат на комисията и на парламента, но това е една посока, една червена нишка за действията на парламента в следващият мандат и за действията на комисията в следващия мандат. Междувременно през последните години имахме редица уникални закони и събрахме достатъчно опит, за да можем да знаем, че се намираме на правилния път. Аз ви моля да не слушате тези, които казват, че се намираме в криза и по-добре да забравим всички тия неща. И да се ограничим върху а, засилване на потреблението. Аз чувам непрекъснато, че трябва да се увеличи потреблението, но няма причина едновременно с това да се погрижим да се увеличи търсенето на енергийно ефективни, по-ефективни продукти. Аз считам за много важно в тази криза да се погрижим е, краткосрочните мерки, които взимаме за справяне с кризата, да не пречат на дългосрочните ни цели. И тук смятам, че една устойчива индустриална политика е добър пример за това, че е възможно. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much indeed. Благодаря много. Остават ни... Имаме 40 минути за размяна на мнения. 10 души са се записали за изказване. Ще ги прочета, след което повече няма да приемам заявки. Както обикновено ще дам думата на четирима депутати, след което ще дам възможност на комисаря да отговори. Джон има думата. Благодаря на агентър Ферхойгент за обзора, който направи в това число и в по-дългосрочен план, който обхваща и, и следващата комисия. Искам да се спра на два въпроса. Споменахте енергоефективните сгради, но и други стоки и услуги. Съгласен съм с вас, че това е посоката, в която трябва да вървим. Моят въпрос е какво предприемаме това да се осъществи не чрез законодателство, а чрез политиката на обществените поръчки. Европейската комисия има значителни правомощия в областта на обществените поръчки, не само за своите сгради и за услугите, които закупува, но и за организации като Европейската инвестиционна банка, ЕКО и други. Използваме ли тези правомощия както трябва? Второ, да се върна на лекарствения пакет. Съгласен съм с много от казаните от вас неща. Искам да попитам дали има координация между отделни генерални дирекции. Например, безопасността на пациентите, където една от мерките се предвижда също така фармацевтичната бдителност, фалшифицираните лекарства и госпожа Василио, профер, проверката върху здравните професионалисти. Има ли координиране на действията и планирането на всички тези дейности, осъществявани от различни генерални дирекции. Второ, информацията за пациентите е много необходима за групите пациенти, но вие правилно казахте, че не, комисията е против рекламата и освен това е възможно да се направи разграничение между рекламата и информацията. Има обаче една сива зона. Това е пускането на пазара на продукти. Направено ли е всичко, за да се избегнат вратички така че продукти да бъдат рекламирани косвено. Има, знаете какво имам предвид. Дагма Род Берент има думата. Благодаря, господин председател господин комисар. Приятно ми е да забележа, че сте в изключително добра форма. Няколко бележки по фармацевтичният пакет, след това по козметиката. Аз съм изцяло на вашето мнение, че, е, че при някои от предложенията е, сме изненадени. Аз не мога да разбера, че при фалшифициране на лекарства един действително опасен проблем. При него първо се дискутира дали паралелна търговия е възможна. И аз не мога да разбера, че втората мисъл в редица държави, в някои държави членки, може да направи по-скъпо здравеопазването. Когато говорим за фалшифицирани лекарства, които са подходящи за предотвратяване на тромбоза, и пациента вземе такова фалшифицирано лекарство и умре, това е нещо, което, за което трябва да се погрижим. И за това трябва да се намесим и да вземем мерки, да изключим колкото е възможно фалшифицирането на лекарства. Аз като политичка от мен се очаква да предложа интелигентни решения на проблемите. Това го очаквам и от всички са в търговската сфера – и производствената сфера, ние задаваме рамката, за да направим невъзможно фалшифицирането и продаването на лекарства, но участниците трябва да, да, да намерят и отговор на този въпрос. В областта на фалшифицирането, нещо, което силно ме тревожи, е фалшифицирането на съставните части. <clears throat> когато се фалшифицират отделните съставки, това се прави в някакви малки гаражи, извън Европейския съюз, а може би и в Европейския съюз, това е един а, добър пазар, когато и да се намерят подходящи методи, за да може своевременно да се открият фалшифицирани съставки. Това е голямо предизвикателство и съм ви благодарна, ако кажете нещо по този въпрос, господин комисар. Аз до сега не съм намерила убедителен отговор на този въпрос за мен. Относно информирането на пациентите, това е една тема, която десетилетия наред, още преди да влеза в Европейският парламент, ме е интересувало. А именно в демократичното общество слабите слабите членове на обществото трябва да бъдат защитавани. Ние в парламента направихме редица добри неща, но информирането на пациентите относно третирането и лекуването на една болест е особено важно. И смятам, че ще успеем да гарантираме и да разясним че информацията не е просто информация за лекарството, а и дава и други по-подробни сведения. Когато се, някой е тежко болен и има странични ефекти, трябва да знае той какви възможности има за намаляването, облегчаването на тези странични ефекти, как могат да се намалят психичните отклонения, които се получават. Аз не мога никой да принуда да влиза в интернет страница на американски лекарства. Аз знам че при е, трудни болести не е лесно за мен, а за други хора ще е много по-трудно, да намери отговор. Опростяването, намирането на е, ефтино решение е, не води до решаването на проблема. Господин комисар, някои думи за козметиката. Аз действително съм много благодарна за сътрудничеството с службата на ваша генерална дирекция, която а, винаги добре представяше това, което считаме за важно – при нанотехнологиите ясно се виждат какви са проблемите. Аз мятам, че добре ви разбрах. Въобще не искам да се стига до мнение, че Европейският парламент мрази техниката. Напротив, аз съм сигурна, че нашите знания по редица технологии и по нанотехнологиите трябва да си ги повишим тези знания. Но когато говорим за нещо, което малко знаем, микрочаст частици, които нанасяме върху нашата кожа и върху кожата на децата, тогава първо принципа на а, вниманието на загрежеността е много важен. И за това съм убедена, че ние заедно можем да работиме по показването на тези технологии и по разрешаването им, както и да намериме удачно решение. Както казахте, днес имахме един трилог. Не сме по всички въпроси на единно мнение, комисията и парламента, но ще намерим един добър компромис, това съм сигурна. Благодаря. Thank you very much indeed, uh, Mr. Adamo. You have the floor. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на комисаря Ферхойген за това, че дойде тук при нас като докладчик за фалшифицираните медикаменти. Аз ще съсредоточа вниманието си на този въпрос. И преди да си задам въпросите и да кажа какво ме смущава в доклада, позволете ми да кажа, че а, е, фалшифицираните лекарства са една промишленост с 45 милиарда евро. Аз подкрепям комисаря Ферхойген, но ще внесем а, изменения. Първо, какво е фалшифицирано лекарство? Комисията умишлено изключва дефиницията защото щяла да а, ограничи приложното поле на директивата. Аз мисля обратно, че една дефиниция ще даде възможност да заведем наказателни, наказателно производство срещу тях, тъй като това е престъпление и ние трябва да знаем съвсем точно какво търсим. Какво може да се каже повече за групата Импакт, която е група по фалшифицирани лекарства. И сега стигам до обхвата, приложното поле на директивата. Какво е фармацевтичен продукт? Предложението говори за а, акт активен, активно вещество и завършен медикамент. Е, пациента взима целия продукт, а не само активното вещество. И аз искам да се разшири обхвата на директивата, за да може да включи и е, лекарства без рецепта, защото някои лекарства е, се купуват с рецепта в една държава и без рецепта в друга. Директивата трябва да да включи всичките. Не бихме искали да има троянски кон. А, продажбата по интернет е най-голямата продажба на лекарства менте. Трябва да намерим начин да регулираме тази да регламентираме тази търговия, макар че това ще бъде много сложно. По въпроса за бъдещето, трябва да се споменават и серийните номера защото трябва да имаме една система, като по този начин ще се подобри сътрудничество между държавите членки, ще може да се проследят престъпниците, за които няма граници. Всеки участник в процеса трябва да изиграе своята роля, необходими са ни добри производствени практики и по-голяма стриктност. Съгласен съм с предложението на комисията, че а, усилията трябва да се споделят от всички участници. На последно място, но не по значение, а, е а, да се подобри информираността, защото това е много важно за пациента и за потребителя. Следователно трябва да отчетем две неща. Безопасността на пациента и да сме сигурни, че разходите няма да бъдат понесени от потребителя. Последния е Кристиан Клас в този рунд. Благодаря, господин комисар, господин председател. Една забележка по лекарствения пакет. Информация и реклама прилива едно в друго. Често се питам по отношение на специалните списания – специализирани а, списания, например Апотекен Руншао, преглед на аптеките, а, което се разпространява чрез аптеките. Откъде е ясно, че е информация на лекари, публикуваната информация в такива списания? Къде са стандартните а, и на кое човек може да се довери? Аз исках да говоря, защото вие споменахте директивата екодизайн. Искате да я разширите върху безкрайно много продукти, но като казахте безкрайно много продукти, си мисля, че сутринта говорихме е, бързо да вземе решение и да дадеме свобода на действие на комисията. Не съм склонна на този подход ние трябва внимателно да погледнем какви са изискванията към всеки продукт, а те критериите за оценка са различни. Така че аз не мисля, че бързо трябва да вземе решение по безкрайно наброй продукти. Искам да ви обърна внимание, че ние тук като парламент искаме да говорим по всеки отделен продукт да участваме в вземането на решение и в този смисъл е, да сме ефективни. Е, трябва да се говори за срока на годност, която се изтеглят лекарства поради, изтегляне, е, поради изтичане на срока на готовност, на годност, след което отново се изразходва енергия за производство на нови лекарства. Благодаря, господин председател. Господин Бойс, обръщам ви внимание върху съобщението на комисията на Чари Магриви, което съдържа пред, е, където е представена поли, нашата политика по тези мерки. Има редица регулации, които оптимират публичното снабдяване – в момента се занимавам с един такъв въпрос, който е актуален. Може би сте че, прочели, че сме загрижени за един индустриален а, сектор. Това е сектора на камионите. Ние произвеждаме 40 000 камиони месечно в Европа. През декември производителите на камиони произведоха или получиха 600 нови поръчки, срутване на тази индустрия, може да се каже, и загуба на много работни места. Една възможност за стимулиране на търсенето е държавите членки в техните програми по инфраструктурата да подкрепят купуването на автобуси, на камиони с отчитане на енергийната ефективност. По отношение на кохерентността на политиката на комисията, мога да отговоря, че че факта, че комисията е организирана като колегиум, точно при фарма, е, фармацевтичният пакет, отделните колеги от самото начало имат отговорност по лекарството. Дали е, председателят на Европейската комисия възнамерява да промени разпределението на отговорностите в Европейската комисия, не знам и затова не искам да се изказвам в тази насока, но опита, който имам, вече 10 години съм в комисията, системата, която имаме, е, гарантира достатъчно да се вземат предвид различните аспекти при разглеждането на едно предложение. Сивата зона, която споменахте при информацията за пациентите, по принцип съществува. Един пример. В деня, в който представих на комисията този пакет, в най-големият европейският вестник имаше едно интервю с професор по медицина, в което се говореше за определено лекарство за иммунизация, което се използва при рак на матката. Дали трябва, той ще препоръча като професор това лекарство или не? И този ми професор по медицина препоръча използването на това лекарство. Какво е това? Аз не поставям въпроса в каква ви отношение и какво ще има професора с производството на този иммунизационно лекарство. Това е извън нашето законодателство. Е, какво се пише в редакциите, не можем там да се намесваме. Аз знам всеки и всеки от нас знае, че всички публикации има четири сектора – във всеки ежедневник, във всяко списание, има четири сектори, където не знаем дали се надхвърля границата между информация и, е, и реклама. Това са за автомобилите, за туризма, за медицината и това е за прекарването на свободното време. В тези четири сектора не знаете точно къде е границата между информация, и реклама. Затова говорих с различни играчи на пазара и казах, по отношение на тези практики, искам стриктни насоки, какво може да се прави и какво не може да се прави. Издателите трябва да се придържат към тези насоки. Не винаги лошите са в фармацевтичната индустрия, могат да бъдат и другаде. Аз не мисля, че с закон може много да постигнем, с закони можем да постигнем нещо при пласирането на продукти, при дава, предписването на лекарства с рецепта. Но тази сива зона, която е свързана с етични стандарти в двата отрасъла, в медийната индустрия и в фармацевтичната индустрия, тя е трудно да се обхване с закони. Аз мога само да се надявам. Днес всички публикации, които се отнасят за здравето, специали... и които представляват специализирана информация, като например този вестник Апотекен Руншао, който безплатно се раздава във всяка от аптеките в Германия, тиражът е няколко милиона, екземпляра. И в това списание ясно се взема предвид границата между информация и реклама. Затова ясни насоки, ясни критерии за качество и ефикасна система за контрол – Благодаря ви много за комплимента относно формата, в която се намирам. <clears throat> Човек расте с предизвикателствата, с които се справя. По-настояще имаме голямо предизвикателство и всички растем. Трябва да управляваме Европа в една трудна криза. Трябва да сме в форма. Относно фалшифицирането на съставките сте на сте много права. 80% от активните съставки не се произвеждат в Европейският съюз. Те се внасят. А именно важно е тогава контролът. И тук е решаващата отговорност на производителя. Производителят трябва да осигури гаранция, че съставките не са фалшифицирани. Аз съм съвсем честно, честен в това отношение. Относно нанотехнологите се разбрахме. Благодаря ви за вашият коментар. Ще се видим в Страсбург и ще говорим по този въпрос. след този разговор днес съм сигурен, че скоро ще стигнем до единно становище. Е, това, което господин Адаму каза е правилно, съгласен съм с него. Само едно нещо искам да спомена. Многократно ме питат относно интернет аптеките. За и интернет аптеките въжат същите правила, които са за аптеките тук в квартала. Точно същите правила в интернет аптека също трябва да е на лице рецепта, за да подадат лекарство, трябва да е квалифициран аптекар, който продава. Това не е проблем на законовите правила, когато вие предполагате, че това е входната врата за фалшифицираните лекарства, е проблем на контрола. Всички сме реалисти, ние познаваме живота и знаем, че има медикаменти в сектора лайфстайл, които са много скъпи и се продават с рецепта. И при тях често има продажби без лекарства, но държавите членки трябва да предприемат мерки за контрол. Няма пречки да го правят, ако има празнота в законите, от която празнота отваря а, възможности за търговия с фалшифицирани продукти, можем да се намесим. Но важно е на контрола. Относно информация и реклама, казах вече достатъчно. Е, за това и ставаше дума в обсъждането. Да не, да не, да не вземеме безкрайно на брой продукти, а се концентрираме върху тези, чието разумно производство и правилно използване допринася за намаляването на консумацията, на консумираната енергия. Имаме регулиране вече на домакинските уреди, които консумират енергия. Там много добре функционират нещата и сега се разширява тази сфера върху продукти, които, както казах, <clears throat> имат влияние върху потреблението на енергия. Само върху тях имаше обсъждане дали трябва да говорим извън енергийната ефективност и да говорим за е, запазване на ресурсите, аз мятам, че трябва да съберем първо опит по това, което предлага комисията и след това да направим следващата стъпка. Така че не се безпокойте. полето, което искаме да изорем, не е безкрайно. Броят на продуктите е краен, а не безкраен, за които говоря. Yeah, thank you. Second round. Благодаря. Следващият кръг. Благодаря, господин комисар. Относно темата реклама, информация за продавани лекарства с рецепта. Не е толкова проста темата. Сивата зона, за която говориха колегите, не се отнася само за редакторската работа. <clears throat> в публикации, в интернет, в другите форми на публикации има сива зона. И комисията казва, информацията <clears throat> която е възможна, не се обозначава като реклама. Но ние се намираме в процедура на съвместно вземане на решение. Много колеги казват, че информация, която иска да разреши комисията, може да бъде разглеждана като реклама. И процедурата по съвместно вземане на решение трябва да допринесе, да прецизираме тази част, да ограничиме тази част. Става дума за информацията. А предложението на комисията не е достатъчно добро. И стана ясно, че в самата комисия има комисарка, която се занимава с здравеопазването и е направила по-прецизни предложения. Второто, което искам да кажа, последния път а, направихме предложение да има представители на пациентите, които да включиме в законодателния процес. Има представители на пациентите, които са информирани за болестите и по-добре са информирани за опасностите при различните лекарства, отколкото един лекар. Но трябва да отговорим на въпроса. Когато групи за самопомощ на пациенти – е, получат повече информация от обществеността, как ще избегнем това, че тези алиби пациенти, а именно групи от пациенти, които с, е, има е, някои, които действително представят пациенти, е, но комисията изслушва само някои от тези групи, а други въобще не изслушва. Трябва да намерим тук критерии за независими организации на пациентите, които се финансират независимо. И това е една задача на този законодателен процес, но и по принцип е важен въпрос. Последната точка от мен. Вие правилно казахте, че трябва винаги обосновка, защо определена информация човек не ще да даде. Относно листовката в а, опаковките, трябва ясно да се каже, че тя не винаги добре се разбира. И ако декларираме, защо по принцип не правим така, че да има опция за индустрия да даде допълнителна информация извън тази, която е проверена, защо общо не направим това, да се дава медикамента с опростено описание, което пациента по-добре да разбира, отколкото медицинския китайски език, който често се използва. Това ще помогне повече на пациента. Искам да чуя вашето мнение по този въпрос. Благодаря много. Госпожа Макева има думата. Благодаря. Искам да кажа няколко думи във връзки с казаното от Джон Болис и от вас, господин комисар, за зелените приоритети. Може би би било полезно да съберем всички документи, всички дейности на едно място, за да могат гражданите да са наясно с работата, която се осъществява. Мисля, че много неща се вършат, но е хубаво да се обединят на едно място. Приветствам казаното от вас за проекто законодателството за екодизайна. Той би помогнал на гражданите да намалят своите сметки за енергия. Що се отнася до лекарствения пакет, аз ще бъда докладчик по регламента за фармацевтична бдителност няма да навлизам в подробности. Това не е документ, който ще се приеме в този предмет. Има обаче един въпрос, който е много важен за неспециалистите. Комисията иска да каже, инфо, иска да добави информация за отрицателното въздействие. Каква е целта на тази промяна? За неспециалистите е малко трудно да разберат. Всичко, което може да се получи, се записва. Нищо обаче не се казва за вероятността. Хубаво е, хубаво е да знаем каква е вероятността да ми се случи нещо, ако предприема определени действия. Информацията е толкова изобилна, че в един момент тя започва да губи своя смисъл. Има ли комисията за цел да разреши въпроса с информационния дъмпинг. Второ, въпроса за информиране на пациентите. Миналата седмица проведахме дискусия с господин Фионер. Повдигна се въпроса за това неутрална трета страна да предоставя информация поради проблема с сивита зона. Как може една фирма да предоставя неутрална информация за даден фармацевтичен продукт. Ето защо има идея трет, неутрална трета страна да представи информация за дадено лекарство. Какво мислите по този въпрос? Thank you very much indeed, Mr. Kramer. Благодаря, господин Крамер има думата. Благодаря, господин председател. Два въпроса имам по фармако... фармацевтичния пакет. Относно информацията за пациентите, казах последната седмица, че оставам с впечатлението, че предложението на комисията ще води до напредък, тъй като не разхлабва тоталната забрана за информацията и се стреми ясна граница да постави между е, информация и реклама, и то с добри мисли, не трябва да изпадаме в иллюзията, че можем да покрием всички сиви зони между реклама и информация в законодателния процес. Винаги ще останат някои сиви зони. Трябва да внимаваме накрая да, да не стигнем до забрана на информация. Относно предложението на комисията имам конкретен въпрос Предложението предвижда забрана за сравнение на лекарства. Това мисля, че е разумно. Сравнение между две различни лекарства не бива да се правят, защото пациентите нямат експертизата да, да могат да оценят това сравнение. Но се оставя отворен прозорец, сравненията между лекарства са позволени тогава, когато се дават на лекаря и той ги предава на пациента. Тогава пациента по-добре възприема това, няма възможност да оценява други сравнения. Този прозорец, според мен, трябва обаче да се затвори госпожа Берен, напълно съм съгласен с нея, когато тя казва, че се намираме в дебат по фалшифициране на лекарствата, а не по паралелната търговия. Но трябва да внимаваме много при мерките, които вземем, да можем да адресираме фалшифицирането на лекарства съвсем точно, без да да говорим за паралелната търговия. Вляво от мене седят редица представители на фармацевтичната индустрия, които искат да използват определени закони, за да а, отстранят определени начини на дистрибуция. В центъра, повтарям, е фалшифицирането на лекарства. И, и още един въпрос, и с това приключвам. Световната здравна организация публикува, че 50% от, от фалшифицираните медикаменти и лекарства се купуват по интернет. Смятате ли, господин комисар, че предложението на комисията е достатъчно, <clears throat> за да може да ограничи разпространението на лекарства по този дистрибуторски канал? Благодаря. Госпожа с картина си има думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че се обсъжда този въпрос. Миналата година с госпожа Сартори приехме резолюция за вещества, които се внасят и върху които няма контрол. Много се радвам, че комисията прие идея за контрол върху активните вещества. Госпожа Сартори не е тук, но комисарят е тук, което е хубаво. Два са въпросите, които ме притесняват. Ясно е, че в че документът не може да реши всички проблеми в аргумента, само че как ще разрешите проблема, пред който сме изправени. Не знам дали става дума за конфликт или неефективна дистрибуция. При всички случаи, поради неефективността на пазара, някои лекарства просто ги няма. Пример – Обединено кралство. Председателят, моля ви за тишина. Много е шумно в залата. Заповяд, продължете. Втори въпрос. Европейската комисия гласува за либерализацията на пазарите. Всъщност, лекарствата са изключително важни, що се отнася до предоставяне на информация за възрастните. Как, как, може, как се съчетавате това с твърдението, че някои продукти, които се продават, да речем като парацетамол, продават се свободно, Всички имат нужда от информация и интернет дава възможност за това. Благодаря. Благодаря. Елиза, благодаря за разясненията. Това са приятелски думи. По-приятелски е от това, което прочетох от вас. Приближаваме се в становищата си. Ако ми назовете групите, които не са помагачи на фармацевтичната индустрия, разбира се, няма да ги поканиме. Относно другият въпрос, изхождам от това, че информацията, която фармацевтичният производител иска да публикува, която трябва да бъде преди това одобрена, не може да се различава върху, от това, което е написано върху листовката в опаковката, но в четима форма, четлива форма. Важно е да са ясни тези листовки, които са в опаковките. Е, аз си купих едно лекарство и отворих опаковката на немски език, на писана листовката и много ясно беше написан. И защо всички обаче не правят това? Това е свързано с отговорността. Аз съм а, много за да подоб... се подобри качеството на съдържанието на листовките, Е, е, тъй като, е, трябва да се говори с органите, които одобряват тези листовки, тъй като те се одобряват заедно с самото лекарство. Госпожа Маквен, аз ще се погрижа да получите свързаната информация за procurement. Тази седмица ще получите в тази информация. Относно фармаколобиланс, не става дума за рискове, които познаваме. Решаващото тук е, че има система, която ни информира, която се появят рискове, които не познаваме. Рискове, които познаваме, се вземат предвид при одобряването на лекарството а, също се взема решение дали с рецепта или без рецепта ще се продава лекарството. Е, одобрението е свързано с рисковете. Има редица медикаменти, които имат опасни странични действия и е разрешено да се използват само за определени болести и информацията трябва да е на лице на всички, които са в здравеопазването. И това е гарантирано. Но тук говоря за рискове, които до сега не сме познавали. Може да се окаже, има много случаи, трагични случаи, които познаваме, където е имало така случай. където рисковете се появяват или стават известни – след а, значително по време употреба на лекарството, така че новопоявили се рискове или рискове, които се появяват във връзка с други рискове, има голяма възможност тази информация трябва бързо да стигне до отговорните органи, за да се вземат съответните мерки. относно възможността за да се привлича трето независимо лице, трябва да се помисли по този въпрос. Правото, което се дава на производителя в публикациите, свързането с здравето, информацията, която се дава в тези публикации, означава, че за използването на това право трябва да се плаща на медията. Има економическа причина. Когато в голямо медицинско списание публикувам като производител на лекарства информация, има две възможности. Или тази информация попада под редакционна отговорност и се появява под редакционна отговорност, или тя се публикува с с отговорност на производителя. Тогава плаща производителя. Трябва да е ясно, чия е отговорността. Медийната индустрия такава информация не публикува безплатно. Така че ако се вземе неутрално трето лице, просто трябва да кажа, че принципът, който тук въжи, е, че публикацията трябва предварително да бъде одобрена. Господин Крамер, не мога да отговоря на първи въпрос, честно казано. Нямам го и текста пред мен. Ако позволите, ще отговоря писменно на този въпрос. не съм на мнение, че нашите текстове не могат да бъдат подобрени. Напротив. Относно търговията по интернет, споменахте, но трябва да кажа, ако някой е толкова, като европейски потребител е толкова глупав, да поръчва лекарство от Нигерия по интернет, не мога да му помогна. Единствено, което мога да направя е да информирам, че не, не поръчвайте вашите лекарства от търговци извън Европейския съюз. Особено от страни, където знаем, че 50% от лекарствата са фалшиви. Ако има такъв глупак, който прави това нещо, сам си носи отговорност. Това е същият въпрос като паралелната търговия при определената търговия човек е на раз... може да се разглеждат различни аспекти. Економическата полза от определената търговия е успорима. Ако голяма страна като Германия, то паралелната търговия е добре дошла, защото намалява разходите за здравеопазване в Германия. От гледна точка на Португалия, не е казано, че тази паралелна дейност е полезна, тъй като това ще доведе до това, че определени лекарства няма да могат да се получат в Португалия. Но присъдата или становището на съда, на Европейския съд е съвсем ясно, че приоритет имат правилата на вътрешния пазар при лекарствата с рецепти. Е, Европейският съд не прави разлика между лекарство, е, което се купува с рецепта и детско колело. Аз като комисар трябва да се придържам към правилата. При търговията по интернет е също така. Да, вътрешния пазар има приоритет, не можем да ограничим търговията по интернет, даже и за лекарства, въпреки че се съмнявам дали действително е възможно да се контролират интернет аптеките. Контролът трябва да се извърши от всяка държава членка. Колкото повече се вглеждаме, толкова повече се налага да се занимаваме с въпроса. Дали определени форми на дистрибуция на лекарства с рецепта трябва да бъдат подчинени на друг приоритет, а на приоритета на вътрешния пазар. Аз се съмнявам в това, дали действително на всяка цена а, свободата на движение на стоки в рамките на вътрешния пазар трябва да има най-висок приоритет. И няма ли а, предмети, които да имат по-голямо значение за здравеопазването, но в момента такова е законодателството. относно фалшифицираните лекарства от трети страни, които навлизат в Европейския съюз по различни дистрибуционни канали, можем да се справиме с разяснителни мерки. Даже и да се забранат, има технически възможности за такава доставка, но аз съм готов да дискутирам с парламента по този централен въпрос. Ясно искам да ме разберете. Предложението, което сме направили, се отнася за, за е, легалната дистрибуторска верига. За фалшифициране на лекарства в разпространяване по легалната дистрибуторска верига. Говорим и за проблеми в легалната дистрибуторска верига. Важно е да се наложи правото и борбата с престъпленията. Да е на ниво. Госпожа Котарес, труден въпрос, който поставяте. Аз не искам абстрактно да отговоря на него, случва се периодично на някакви пазари на Европейския съюз да липсват определени лекарства. Например, на малките пазари е чест проблем. Например, Малта, Кипър. Затова правим предложение, което ще помогне на такива страни. Поради това, че Листовката трябва да е на съответният език. Има медикаменти и лекарства, които толкова малко се използват, такива малки количества се продават, че производителя не е заинтересован да предоставя листовка на местния език. И преди това отсъства от пазара. Но възможно е лекарството да, отстъпва, да отсъства поради наличие на паралелна търговия. Възможно е също да е, липсва лекарството, защото е държавните органи на съответната държава не са го включили в списъка на одобрените лекарства за разпространение. Има различни причини. И там, където можем да се намесим за подобряване на наличността на такива лекарства, го правим. Предложението няма нищо общо с либерализация на лекарства. Аз не знам откъде дойде тази мисъл. Аз не знам какво тук се либерализира, какво се има предвид. Някакво недоразумение е това. Естествено, при стрикните правила за разрешаване на лекарства относно отговорността. Не знам тук къде има елемент на либерализация в нашето предложение. Не виждам такова. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Преди последния кръг от въпроси, много изостанахме от графика, както и очаквах. Ще ви призова да бъдете максимално кратки. Това въжи за всички участници. И давам думата на Томас Омер. Благодаря, господин председател. Mich kurz fassen bei der Pharmakovigilanz sehe ich keine Аз не виждам никакъв проблем в фармацевтичната бдителност, просто искам да съм сигурен, че една държава членка няма да решава 90% от случаите. Това се е случило в миналото. Не виждам и някакъв, кой знае колко сериозен проблем с фалшификатите. Можем да намерим решение за паралелния пазар. Очевидно, в интерес на пациентите е лекарствата да се продават свободно навсякъде. Очевидно, може би ще се наложи да се организира възстановяване на изразходваните средства, но това не е наша работа. Що се отнася до информирането на пациентите, това е наложително. Вие самият казахте, че успяхте да разберете информацията в един случай, тъй като тя е била много добре написана. Информацията зависи не само от този, който я е изпраща, но и този, който я получава. Това въжи особено в информационното общество. Важно е да се прави разлика между информацията и рекламата, но не е наша работа да се месим в взаимоотношенията между пациентите и медицинските служители. Не смятам, че можем да налагаме допълнителна бюрокрация или разходи върху участниците. Трябва ясно разграничение между информация и реклама. Вие дадахте много добър пример за нещо, което отишло твърде далече. Възниква и много важния въпрос за реклама, чиято, която твърди, че подобрява качеството на живота на пациента или пък му удължава живота. Има начини да се разреши този проблем. Възможно е само 40 000 души да починат от определена болест в Европейския съюз, но това не означава, че информацията не е важна. Това е ясно. Трябва някакъв кодекс за поведение, който да изисква да се прилага правилния подход. Независимо от всичко, смятам, че вървим в правилната посока. Госпожа Иварил Дойл. Благодаря, благодаря на комисаря за това, че така щедро отдели от времето си. Искам да повдигна още една сива област – Джон Боуи спомена сивата област между рекламата и информацията или информацията в рекламата. Има обаче още една. И това е сивата зона в дебата, що е лекарство и що е лекарствено средство. Много спорен въпрос. Доколкото разбирам, комисията се отказа от плановете си да променя директивата за медицински средства. И имаме такава директива, очакваме тя да се промени. Имаме документ за медицински насоки. Всъщност това е документа издаден от комисията, който определя, що е медицинско средство за разлика от лекарство. В много съдебни медицински дела сочат, че в, е, в различните държави членки има различен подход, различна дефиниция, което води до объркване. Е, документът е, за медицински насоки е, е напълно устарял, тъй като не отчита техническия напредък. Ако водим спорове за това дали слабителното е лекарство или лекарствено средство, е очевидно докъде ще стигне. Може ли комисарят да ни каже кога ще бъде ревизиран документа за медицинските насоки и кога ще се ревизира директивата за медицинските средства. Благодаря, Кати Синот. Имам три съвсем кратки въпроса. Първо говорим за разрастващата се зелена економика и мисля, че би трябва би било добре да се проучи защо е толкова трудно постижима тази задача в моята собствена страна. Много хора, които познавам, и имат прекрасни идеи за това как да се произвежда биогаз по економичен начин, но не могат, защото газовото предприятие, което е, е собственик на тръбите и им отказва е, средства, когато тъй като те няма да получат е, нищо за газът, който произвеждат и въвеждат в мрежата, те не го правят. Така че предвиждаме ли нещо за дребните производители на местно ниво? Това е типичен случай за отсъствие на стимули. За газът нежеланието на газовите фирми води в крайна сметка до засилване на зависимостта от изкопаеми горива. Следващия въпрос. Всички сме наясно с, с това, че са, прием, са прияти различни кодекси, само че ние трябва да можем да покажем, че даден продукт има определена годност, определена трайност. Всички тези данни трябва да фигурират на пакета. Там, където продуктът е енергоефективен и ако непрекъснато устарява, той представа да бъде енергоефективен. Освен това, искам да изразя своето разочарование по следния въпрос. Много ми е приятно, че говорите за фалшифицирани лекарства, но ние в Ирландия получава. В водата си имаме едно определено лекарство. Законодателството законодателство се казва, че се а, е, слага в по медицински съображения, никога обаче не е било лицензирано, въпреки че законодателството твърди, че е лекарство и здравните служби са тези, които го слагат във водата. 70% от ирландците всеки ден консумират нещо, което влияе на щитовидната им жлеза, структурата на костите и така нататък. Скандал, който комисият, на който комисията не обръща внимание. Благодаря и последният записал се е господин Рикман. Благодаря много, господин комисара, закъснях. Влязах обаче, когато коментирахте директивата за екодизайна. За разлика от моя колега Криста Клас, не смятам, че парламента трябва да се занимава с абсолютно всички категории продукти. Трябва ни рамкова директива, която да третира всички случаи свързани с въздействие върху околната среда. Комисията представи едно тематично представене преди няколко години, което показа много ясно, че използването на природни ресурси, както възобновяемите, така и невъзобновяемите, ще бъде все по-сериозен проблем, не на последно място, защото новите економики непрекъснато увеличават потреблението си на ресурси. За пример, използването на все по-голямата привлекателност на природните богатства на Африка сегашния начин, по който производството и потреблението са организирани, не са безалтернативни. Например, вместо да се закупи един продукт, той може да се вземе под найем. Смятам, че дизайна на продуктите ще изглежда по различен начин. Освен това, можем да използваме информационно-комуникационните новите технологии, можем да използваме продукти, имитиращи природните и така нататък. Просто бих искал да ви призова да се започне по активна работа по тези приоритети. Още при 10 години започна дискусия по тези въпроси. Имаме директива, която, а, говори, ко, която третира методологите, Тя може да обхване и нов подход към продуктите. Господин комисар. Аз ще бъда кратък. Господин Ума, благодаря. Отношенията лекар-пациент не уреждаме с а, този документ. За добрия лекар няма да е проблем. Това, че пациента е добре информиран. Той няма да се чувства а, по някакъв начин притеснен от това. Когато пациента го попита, защо ми предписвате това лекарство, а не еди кое си. Добрият лекар ще позволи това госпожа Дойл. С този въпрос трябваше да се занимая доста подробно и стигнах до извода, че наличната информация не е достатъчна да се направи разумно предложение за новата версия. Комисията в тази година няма да представи нова версия на няма и много смисъл, е, тъй като този парламент няма да може да разгледа такова едно предложение. Предвидено е за законодателната програма за 2010 година. Вие сте напълно права, че такъв проблем съществува, а именно разграничаването става по-трудно. По-рано не беше голям проблем. По-рано хапчето си беше хапче, протеста си беше протеза, И днеска имаме работа с продукти, които засягат и двата вида продукти, както лекарствата, така и лекарствените средства. За 2010 е предвидено. Ако има актуален проблем и е нужно разяснение, информирайте ме. Ще е възможно и извън законово предложение в рамките на възможностите, които имаме, да, дадем разяснение. По отношение на следващият, който зададе въпрос, е, има случай на конкуренция И колегата Грос трябва да се занимае с този въпрос. Да ще се погрижи да получите информацията, която е необходима. Относно флора във водата, вие знаете по-добре от мен. Трябва да ви кажа, че не мога да променя становището на комисията, ако в някои от държавите членки има флор във водата, не става дума за лекарство. Както хлора в плувния басейн не е медикамент, не е лекарство. Така че ако създава е, опасения, флора във водата е въпрос, който в Ирландия трябва да бъде решен. Ирландския парламент трябва да реши този въпрос. Аз в моята компетентност, нямам никаква възможност нещо да направя. Факта, че поради здравословни причини нещо трябва да бъде направено, не означава, че имаме работа с лекарство. Това са две съвсем различни неща. Господин Беркман, благодаря му Вие изброихте редица възможности за зелено производство, зелено потребление. Благодаря, че обърнахте внимание, че става дума за промяна на поведението, а не бива толкова тесногръдо да мислиме само за това как произвеждаме и какво произвеждаме. Съгласен съм с това, което вие казахте. Когато говорих, това имах и предвид че това е задача, която се намира в развитие, но в следващите години, в следващият мандат на парламента, със сигурност ще бъде задача с висок приоритет. Благодаря ви за редицата въпроси, за интензивния дебат и се надявам да продължи нашата ползотворна и полезна работа. Благодаря ви, господин Ферхайген, господин председател, заместник председател на комисията. Позволете ми от ваше име да благодаря на господин комисар и да му пожелая успех в бъдещата му работа. Il colleagues, Уважаеми колеги, нека да изчакаме няколко секунди само, тъй като сме изостанали с програмата си. Следващата точка в дневния ни ред е доклада Грос Шнелхарт за, за а, отпадните, за страничните животински продукти, предназначени за... Да, съвсем накратко, господин председател. Това е един много сложен доклад, много технически. Искам само да посоча, че много неща, които са уредени тук, не могат често да бъдат много добре разпознати. За мен също е трудно понякога да боравя с материята. Ние работихме в съвместно с чешкото председателство и с съвета, не е толкова по същество, колкото по формата. Мисля, че получихме а, добри резултати. Се надяваме, че ще можем да решим въпроса на първо четене, както дефиницията на крайния продукт и на продукта, като същевременно трябва да направим така, че ще се спре измамата, която е описана. Смятаме, че е направена стъпка в правилната посока. Искам само да кажа, че има една малка грешка. На страница 9, изменение 56, ще се гласува. Това е информацията. Тук има, значи, малка неточност. Позволете ми да започна с изменение номер 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 93. За? против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. Агри 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 14 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада, следва две идентични, 96 и Агри 16, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, 97 за, против, въздържали се, отхвърля се, Агри 15 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 е оттеглено. Изменение 99. Кой е за? Против. Въздържали се да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 10 против. Приема се. Изменение 100. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 101. Кой е за? Против. Не, извинявайте, казва председателя. 101 пада, 102 за, против, въздържали се, приема се. Стои три. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 104 за. Против въздържали се, отхвърля се. Агри 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 18 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. и. Нека да проверим. 105. Аяла Сентер и Мартинес. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 11 за, 20 против. Отхвърля се. 11. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Агри 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Следващото е оттеглено. Агри 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Следващото опада. 15 с устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за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 приема се. Следващите две падат. Изменение 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото ще се гласува по-късно. Сега 21 за против въздържали се отхвърля. Приема се, извинете. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада 27 с устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Добре, ще проверим 27. Изменението на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 14 против. Приема се. 113. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото пада и последващото. След това имаме две идентични, 116 и 117 за, против, въздържали се. Приемат се. Следващото пада. И следващото също пада. И сега гласуваме изменение 26. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Следващото е оттеглено. 119. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Следващото пада 120. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121 за. Против. Въздържали се. Приема се. 122 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото се гласува по-късно. Сега гласуваме 123. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 124 за. Против, въздържали се, приема се. 30 за. Против, въздържали се, приема се. Агри 27 за против въздържали се отхвърля се. 31 гласуваме по-късно. 125 сега. За против въздържали се отхвърля се. 32 за против въздържали се приема се. Следващото няма гласуване. 126 кой е за? против въздържали се приема се 127 за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 но 39 гласуваме. Кой е за, против? Нека да проверим по електронен път режим на гласуване. Моля, прекратете. 5 за, 27 против. Отхвърля се. 130. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 40 за? Против? Въздържали се? Приема се. 131 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващото пада. 41 за? Против? Въздържали се? Приема се. Има две идентични, 134 и Агри 28 за против въздържали се. Нека да проверим електронно режим на гласуване. Край на гласуването 16 за 19 против отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. Две идентични, 135 и Агри 29. Кой е за? Против? Въздържали се да проверим електронно режим на гласуване. Край на гласуването. 16 за, 20 против. 43. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващото пада. Да проверим 137. Какво е положението? Гласуваме 137. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 44. Същата ситуация. Поето от Алде. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващото пада. а по последващото гласуваме Агри 30. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се 139 за. Против? Въздържали се? Приема се 140 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се 141 за. Против? Въздържали се? Приема се 142 за, против, въздържали се. Приема се 45 за, против, въздържали се. Приема се 143 и Агри 31 идентични за, против, въздържали се. Отхвърля се 144 за, против, въздържали се. Отхвърля се 46 за против, въздържали се, приема се. Следващото пада. Е, последващото също 47 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри и 32 и 149 са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 150 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за. Против въздържали се, приема се, 151 за, против, въздържали се, приема се, Агри 33 за, против, въздържали се, отхвърля се, следва две идентични 147 и Агри 34 за, против, въздържали се, нека да проверим. Режим на гласуване. Край на гласуването. 18 за 24 против. Отхвърля се. 49 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153 за. Против въздържали се, приема се 51-52 за против въздържали се а, приема се 50 за против въздържали се приема се две идентични нека да про да проверим дали гласуваме да гласуваме кой е за 154 агри 35 против въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се. Да проверим. Проверяваме 155 режим на гласуване. Край на гласуването. 6 за, 30 против. Явно е отхвърлено. Следващото е оттеглено.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 въздържали се, приема се. 159, кой е за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверява в момента какво е положението с 59. Четирсет... 59 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Следващото е изтеглено. Следващото пада.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 Две идентични 165 Ягри 39. кое за? Против въздържали се. Приема се. Следващото пада. 166 обаче гласуваме кой е за, против въздържали се приема се 69 за, против въздържали се приема се 167 гласуваме, заедно с Агри 40, за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, приема се. Две идентични 169 и 170. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 163. Разделно гласуване. Гласуваме първата част. За? против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, да проверим електронно. Втората част, режим на гласуване. Край на гласуването. 21 за, 19 против, приема се 17 за против, въздържали се, приема се 171 за, против, въздържали се да проверим по електронен път режим на гласуване. Край на гласуването 21 за, 20 против. Приема се. Агри 41, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 42, за, против, въздържали се, отхвърля се. Две идентични, 173, Агри 43, кой е за, против, въздържали се, приема се. 172 и Агри 44, кой е за, против, въздържали се да проверим по електронен път режим на гласуване. Проверяваме 172 и Агри 44. А, край на гласуването 9 за 33 против явно е отхвърлено 174 и Агри 45 идентични за против въздържали се, приемат се. Следващото опада. Преминаваме към Агри 47. За, против, въздържали се, отхвърля се. 71. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 72. За против, въздържали се, приема се. Тук не гласуваме. 176 кой е за, против, въздържали се, се отхвърля. Агри 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. Две идентични, 177 и Агри 49, кой е за, против, въздържали се, приема се. Следващото се гласува по-късно. 178 с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се да проверим по електронен път 178. Край на гласуването. 22 ма за, 20 против. Приема се. 75. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 76 и Агри 51 са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Агри 52 проверяваме. Агри 52 пада. Преминаваме към 179 за. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за. Против. Въздържали се. Да проверим електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. 7 за 36 против. Явно отхвърлено. 77. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващото е оттеглено. Агри 50. Агри 53. Проверяваме.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 против, въздържали се, приема се. 182 пада. И 81 също пада. Преминаваме направо към 82. Първо 81. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 82 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада. 29 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към точките от преамбюла. Агри 1 за. Всъщност докладчика има процедурен въпрос. Извинявам се. Аз изтеглям изменение едно. Защото всъщност то беше само редакторско изменение и по-скоро имаше някаква много дребна грешка, просто го оттегля. Аз обаче сега в момента гласуваме за Агри 1. Значи няма нужда да се казва за това. В бъдеще, кой е за? Агри 1, за против въздържали се отхвърля с 83 за против въздържали се. Да проверим. 83. Режим на гласуване. Край на гласуването. 36 за, 5 против. Явно прието. Агри 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Агри 3. И 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отново два идентични, Агри 485 за против, въздържали се, отхвърля се. Следващото е оттеглено. Изменени 86. Гласуваме 86 за, против, въздържали се, приема се, следващото е оттеглено. Проверяваме какво е положението с Агри 5. Пада. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Проверяваме дали гласуваме по Агри 6. Гласуваме за Агри 6. Против. Агри 6. не само очите ми са уморени, но и езика ми, казва председателя. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се отхвърля се 88 пада. Агри 7 за, против. Въздържали се отхвърля се 89 за, против. Въздържали се приема се 90 пада. Само секунда проверяваме каква е положението с Агри 53. Значи гласуваме за Агри 8. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Агри 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 10 за, против, въздържали се, приема се. Следващото опада. Две идентични. 91 агри 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към Следващото опада изменение 92. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се да проверим. За, против, въздържали се, приема се. Изменения доклад. Гласувайте. Край на гласуването. 39 за, 0 против, 2 въздържали се. Приема се. Последното гласуване е проекто законодателното предложение. Гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 0 против, 2 въздържали се. Поздравления! Хорст Шнелхарт. my assistant also plus minus. Right. If I'm right, let me move to item 21. Ако съм прав, можем да преминем към 21 точка. Ейврил Дол има думата. Процедурен въпрос. Може ли някой от нашите служители да поправят някои от езиковите формулировки, без да сменят, без да променят нищо по същество, тъй като на английски език е, някои текстове звучат малко неелегантно. Да изкажем това, което искаме да кажем но да го направим по елегантен начин. Карл Хайнц Флоренс. От името на немски език ли ще се изкажете? А, аз гледам широко на този въпрос. Мога да подкрепя госпожа Дол, но а, важно е че да не правим всичко на английски. Аз съм готов на английски да работим, но основно право на депутата, а това напоследък се пренебрегва, трябва да кажем до тук е достатъчно. Okay, if I will understand translation in, uh... Ако правилно разбрах превода в слушалките. Следващия път малко по-бавно. Да преминем през целия процес. Добре? Еврелдо настоя за пояснение в някакви варианти някои езикови варианти, предимно английски. Ще го направим по-късно. Точка 21. Проекто предложение за резолюция по финансиране на политиката за климата. 42 изменения са внесени. Преминавам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 17 за, 18 против. Отхвърля се втората част. Който е за, против. Здраве се приема се 11-то изменение. За. Против. Въздържали се да проверим. Край на гласуването. 21 за, 21 против. Отхвърля се. 12 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 изменение в две части. Който е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се.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 Край на гласуването. 21 за, 22 против. Отхвърля се. 17 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. 21 за, 21 против. Отхвърля се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22. Устно изменение на Питер Лиза. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За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 Гласувайте. Гласуваме 300 изменения. Край на гласуването. 14 за, 27 против, отхвърля се 28 за, против, въздържали се, приема се 31 за, против, въздържали се да проверим гласуването. 23 за, 18 против. Приема се. Следващото пада и следващото също 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 21 против. Приема се. Нов параграф, добавен към параграф 21. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Приема се с категорично мнозинство. Благодаря на всички участници за съдействието. Дали искам да ви помоля тази резолюция да не влезе в процедурата 45.2. Погрижете се в дебат в пленарната зала да проведем дебат. Умръзна ми темите, умръзна ми много теми да бъдат включвани под точка 45. Джон Болис има думата. Мислям, че можем да успокоим Еври. Остава дума за устен въпрос с резолюция. Не е възможно да няма дебат. Сигурно знаете, че крайното решение за пленарната пленарното заседание се взима от председателския съвет. Може би е добре да обсъдите този въпрос в, на заседание на групата. Драги колеги, последната точка от дневния ред – Точка 22. Защита на животните, използвани за научни цели. Искам да помоля докладчика да мине направо към гласуването. Започваме с изменение 56 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 22 против. Отхвърля се. 57 и 58 са идентични. Разделно гласуване. Който е за първата част? Против? Въздържали се да проверим. Гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването 18 за 21 против отхвърля се. Втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Следващото е оттеглено, 59 за, против, въздържали се, да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 18 против. Приема се. Следващото Отпада 61. За. Против. Въздържали се. Гласувайте. Край на гласуването. Гласуването 19 против 20 за приема се. Второ изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. Трето измерение за, против. Да проверим. Трето измерение гласуваме. Край на гласуването. 18 за 21 против. Отхвърля се. Четвърто измерение за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за. Против. Да проверим. Край на гласуването. 18 за, 21 против, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 69 за, против, въздържалите, да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Два, идентични. 70-71 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 72 за. Против. Въздържали се, отхвърля 73 за. Против. Въздържали се, приема се 74 за. Против. Въздържали се, приема се 75 отпада. 76 отпада, 77. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6.45 трябва да се гласуват заедно, поименно. Съгласни ли сте? Зелените няма 17 членове, но има други групи. Не сте достатъчно. Седем души. Осем, девет, десет, единайсет. трябва да има 17 членове на комисията, независимо от присъстващите депутати в момента. Подлагам го на гласуване. Кой е, е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще проверим 60 и 79. Гласувайте. Проверяваме 79. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 80. Разделено на две части. Който е за първата част? Против. Въздържали се. Отхвърля се втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81-82 се гласуват заедно. Приема се 7 за Против. ли се да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 83 част А. Против. Да проверим. Край на гласуването. Два... Приема се. Следващото отеглено. Следващото пада. Девето измерение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86 Част А, 83 част Б, идентични. За, против, въздържали се, приема се. Осемдесет и 86 част Б са идентични. За, против, въздържали се. Приема се. 87. За, против, Въздържали се. Отхвърля се. 88. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89. Добре, проверяваме 88. Гласувайте. Съвсем различно. Край на гласуването. Приема се. Осемдесет и девет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето измерение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото е 92 и 93 са идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за.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 въздържали се, приема се. 108. За. Против. Въздържали се. Приема се. 109. За. Против. Въздържали се. Приема се. 110. Разделно гласуване. Първа част. Който е за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 15 с устно изменение на докладчика за, против, въздържали се, да проверим Проверяваме 15 с устно изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто за. Против, въздържали се, приема се. 16 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 113 за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 Против. Въздържали се. Проверяваме. Гласуваме 122 изменение. Край на гласуването. Приема се. 123 за. Против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 Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Третата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34-то изменение. За. Против.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 Край на гласуването. Приема се. Много съжалявам. Сто 133 идентични. За, против, въздържали се, приема се. Следващото пада 39 за против. Въздържали се, отхвърля се. Следващото е оттеглено. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото е 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 135 разделно гласуване. Кой е за първата част? Против. Въздържали се, отхвърля се. Втората част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 136 за. Против. Въздържали се, приема се. 137 за. Против. Въздържали се, приема се. 46 за Против. Въздържали се. Да проверим. Гласуваме 46-то измерение. Край на гласуването. Отхвърля се. 47. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 с устно изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Анексите. Първият е оттеглен 138 за. Против. Въздържали се. Приема се. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 23 за, 18 против. Приема се. Поздравления, госпожо Мурко. Dear colleagues, драги колеги, Господин председател, дребен технически проблем. Може би забелязахте, в края гласовете бяха отразени на екрана. Всеки път, когато поискахте гласуване, те не, се излизат, те не излизат на екрана. Има ли някаква причина? Ако няма, можем да помолим техниците да погледнат нещата за бъдеще. Съжалявам, аз не виждам а, какво става зад мен. виждат и на нашите екранчета. Мисля, че аз не исках гласуване. Let me move to last item of today's agenda. Which... Преминаваме към последната точка от дневния ред, точка номер 5, доклада на Амалия Сартори. Ще дам думата на госпожа Сартори. Заповядайте. Grazie Presidente, la relazione di cui mi occupo io questa... Благодаря господин председател. Доклада, за който отговарям, се отнася за едно проекто, проекто препоръка на съвета за безопасност на пациентите. Включително борбата с нещата, които е, нарушават безопасността за пациентите. Е, Е, извинявайте, госпожо докладчик. Уважаеми колежки и колеги, моля ви за тишина. Давам думата на докладчицата да продължи. Благодаря, господин председател. Комисията каза, че 52 милиона пациенти всяка година преживяват нарушаване на своята безопасност а, при лечение. Има рискове, свързани с лечението. Често са човешки грешки, неподходящи материали, неспазване на хигиенните правила. Днес в Европа пациент в болница може да бъде заразен. 4 милиона хора биват заразени, 37 хиляди души умират годишно от такива проблеми. При този доклад се постарах да разясна че на Европа са, е нужен инструмент за по-добър поглед върху националните и регионални данни. Целта е до 2015 година да намалиме броя на такива случаи с 20%. В моят доклад предлагам да се концентрираме повече върху информацията за пациентите, една разяснителна кампания или изготвяне на справочници за пациентите, наръчник на пациента, информация за медицинският персонал, за помощните професии, да се контролират инфекциите на 250 легла е нужна една медицинска сестра или един санитар, която специално, които специално са обучени за инфекциозни заразявания. Материалът трябва да се стерилизира. Всички материали всъщност, които се използват в болницата, апарати, всички уреди, са, с, кои, в които, с които влиза в контакт пациента. Това е съдържанието на моят доклад в началото. Времето е напреднало доста, затова ще бъда по-кратка. Срока за, за внасене на изменение 24 е февруари и се надявам края на март на 31 март в комисията ще можем да гласуваме този доклад, а през април или май ще влезе в пленарна зала. Господин Маккейвън, имате думата ще бъде много кратка, тъй като да имаме е, време. Аз не мога да си представя, че ще направя много предложения за изменение по този договор. Има препоръка от съвета. Просто искам да засегна няколко въпроси. Един от тях не съм сигурна каква е идеята на комисията. Това е изменение 16 е, където има наръчник за пациента. Не знам какво се има предвид. Това дали е най-добрият начин за информиране на пътниците за опасностите. Мисля, че медицинско лице по-добре ще направи това. Не съм сигурен. Има ли някой от комисията тук? Да. Искам да ви попитам да дадете коментар за целта на вашата идея. Аз разбрах, че е обичайно да се поставят цели, за да се намалят инфекциите в болниците. Някой ми каза, че ако имате цели, вие, вие ще докладвате. Искам а, ваше, вашето мнение. Какво мисли комисията? Дали трябва да има цели в тези препоръки? също се отнася за медицинските сестри. Да се набират медицински сестри е, за определен брой легла. Ако погледнем какво, каз... какво казва съвета, например, за тези препоръки. Това е важна тема. Безопасността за пациентите. Правителствата трябва да си сътрудничат и могат да се учат едно от друго, тъй като са различни проблеми в различните държави членки. Европейският съюз може да повлияе, но ролята на Европейския съюз е повече да насърчи сътрудничество между държавите членки, отколкото сам да се занимава с тези болести и инфекции. Благодаря. Преди дам думата на комисията, искам да попитам дали още някой иска да се изкаже. Джон Болвис иска думата. Съвсем накратко искам да благодаря на Амалия Сартори за доклада. Мисля, че яростната атака срещу лейбариското правителство е малко странна. Те обичат да поставят цели. Те са доста стрикни. особено за вътреболничните инфекции, се поставят цели. Шукувам се. Не е това, което искам да кажа. Няма лошо в това Европейския съюз да черпи от положителния опит. Мисля, че има четири области, в които можем да засилим действията. Първо, да се обединят различните области на усилията за осигуряване на безопасност на пациентите. Смятам, че трябва да се спрем на някои от другите въпроси макар и само за да настояваме за бързо изпълнение. Няма нищо по застрашаващо интерес, безопасността на пациента от фалшифицирани лекарства. другата страна на въпроса за целите. Има Европейски център за контрол на заболяванията. Трябва обаче, той е споменат тук, но трябва да кажем, че всяко, всяка болест, всяко заболяване, всяка епидемия трябва да бъдат докладвани. За да могат да се управляват правилно болниц, болничните инфекции. Други въпрос за безопасността на пациентите е достъп до информация за наказани доктори. Те са били санкционирани понякога, лишени от правото да упражняват професията си. Мисля, че здравните органи трябва да имат достъп до информация за тези списъци. И последно, вътре в парламента сме свършили доста работа по антимикробните резистентност – и държавите членки би трябвало да проведат информационни кампании по този въпрос, тъй като проблемът става все по-сериозен и изисква решение. Благодаря. Някой друг? Не. Давам думата на представителя на комисията. Джон Брайан. Благодаря. Благодаря и на докладчика за проекто доклада. Европейската комисия приветства много от предложените изменения, защото те предоставят допълнителна информация или привличат вниманието към конкретни аспекти на проблема. По-конкретно изменение 18 разглежда подробно въпроса за изследванията. Според комисията този въпрос е много важен. Също така по въпроса за нанотехнологиите и наноматериалите. Тази област заслужава да бъде спомената. Видовете допълнителна информация, за която настоявате, и информационните кампании в проекто Изменение 13. Смятаме, че то си заслужава да бъде разгледано. Що се отнася до някои от по-спортните въпроси, споделяме вашите притеснения за целите, защото държавите членки са на различно ниво в областта на безопасността на пациентите и вътреболничните инфекции. Ето защо се питаме дали е уместно да определяме общи цели, които да бъдат постигнати по едно и също време. Това не отчита различията между държавите членки. Това въжи и за изменението, визиращо, определящо, визиращо броя на специализирани сестри. Защото тогава, когато една институция осъществява високорискови интервенции, като сърдечно-съдова хирургия, броят на сестрите очевидно ще е по-висок, отколкото в едно гериатрично отделение. Така че според нас определенето на Броя на сестрите, е, в зависимост от броя на леглата, не е уместно. Държавите членки следва да се стремят да използват положителния опит. Безопасността на пациентите е стратегически приоритет за здравните пациенти. Трябва да, второ, трябва да се подсили наблюдението и надзора установихме, че данните, с които разполагаме, са недостатъчни. Някои страни предоставят изобилни данни, други, за други картата е бяла. Така че смятам, че трябва да се засили наблюдението и надзора. Трето, трябва да се подобри обучението на здравните служители. Това се оказва трудна задача и с тези предложения, предлагани от комисията, смятаме, че може да се намали броят на инфекциите и да се повиши безопасността. Що се отнася до връзката с други инициативи, приемаме това, смятаме, че Деня за антимикробна резистентност през ноември, който, доколкото разбирам, ще бъде годишно мероприятие, е важна инициатива. Той е свързан, и е, той има връзка с много от инфекциите. Комисията ще представи доклад пред парламента и съвета по въпроса за антимикробната резистентност. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря за информацията, благодаря на всички участници и накрая искам да попитам госпожа Сартори дали иска да каже няколко заключителни думи. Благодаря, господин председател. С голям интерес и слушах това, което колегите казаха и представителя на Европейската комисия. Ще разгледам и новите предложения, които са внесени. На мен ми е ясно, че в здравеопазването има голяма конкуренция между държавите членки. От друга страна, в рамките на Европа сме за свободно движение и от друга страна е необходимо да подобрим качеството на здравните служби, въобще на здравните услуги, които се предлагат на гражданите и да хармонизираме тези здравни услуги. Целта е всички граждани на Европа, независимо къде се намират, да получат добра здравна помощ с качествени услуги и мерки. Относно съобщаването на информация на пациентите е, е нещо, което е важно, имайки предвид значителното нарастване на броя на инфектираните хора. Нямам подробни статични данни, но това е така. Благодаря ви. Благодаря ви. Приключвам точката. Срокът за изменение е 24. Гласуването в комисията 31 март, пленарна зала, може би втората част на април или май. Драги колеги, приключвам днешното заседание като спомена мястото и датата на следващото заседание, четвъртък, 12 март, 9 до 12 часа в Страсбург, понеделник, 16 март, 3 до 6 и половина, понеделник, 30 март, същото време, Вторник 31 от 9 до 12 и, половина и от 3 до 6 и половина. Благодаря ви и до следващия път. Приятна вечер. Thank you very much. Sorry?